Hello, dear colleagues. Добър ден, почитаеми колеги. Започваме работа. И така, колеги, тази сутрин, след заседанието на комисията. Проведохме заседание на координаторите по предварително обявения дневен ред. Ще се опитам накратко да обобща решенията, взети от, от, от координаторите. Първо разгледахме прилагането на процедурите, свързани а, с а, някои документи а, на парламента, и решихме този въпрос да бъде обобщен от секретариатът и да бъдат раздадени резултатите на всички членове. Така че на следващото заседание на комисията всички въпросни процедури ще бъдат изброени в списък и ще може да гласуваме по тях. Вече а, този процес върви от 6 месеца с помощта на правната служба. Второ, относно петиция 0301 11 върху самолетната катастрофа край Смоленск. Координаторите решиха, възоснова на информация, а, която им беше предоставена от правната служба на парламента, и от Европейската комисия да обяват тази петиция за недопустима а, и да я а, закрият. Не, съжалявам, да, да я обявят за допустима. Искате да се изкажете по този въпрос ли, колега? Да, да, искам да се изкажа. А, имам три въпроса, които искам да повдигна. Първо за петицията във връзка с самолетната катастрофа край Смоленск. Искам да напомня на колегите, че правният анализ на службите, правната служба не е отрицателен и се сметна, че петицията е допустима. Заседанието на координаторите реши, че тази, допустима е, тази петиция е допустима. Второ, нито господин Чечестър, нито аз самия присъствахме на заседанието на трудите тази сутрин и затова бихме искали да се отложи разискването по тази точка от дневния ред. Това искане беше от, отклонено, нещо, което ни изненада, бих казал, нещо, което е неприемливо. тъй като ние сме работили във връзка с тази петиция. Искането за отлагане е внесено поради нашето отсъствие. Обикновено, когато поради отсъствие се иска отлагане, то се, удов... такова искане се удовлетворява. В този случай то не бе удовлетворено. Това беше второ. И трето, искам да напомня, на колегите, че петицията, за която става дума, първо беше обявена за допустима, второ била е подписана от половин милион души в моята страна и другаде, може би повече от половин милион дори, и никога, никога преди не е имало случай, когато една петиция е обявена за допустима и то с такава голяма подкрепа, да бъде закривана. Без да се даде възможност на подателите на петицията, на вносителите, а, да а, бъде обсъдена тя в парламента. Това е почти скандално. И затова бих се обърнал към почитаемите членове на комисията и лично към вас, госпожа председател да отклоните предложението на координаторите. Вносителите на петицията най-малкото заслужават да бъдат изслушани. Разбира се, не мога да предогаждам, предварвам резултата от, от, от обсъжданията. А ние сме тук обаче да изслушаме мнението на вносителите на петициите, а не на други органи, били те и парламентарни. Затова искам да се обърна към почитаемите дами и господа, членове на нашата комисия, да отхвърлят предложението на координаторите по този пункт. Благодаря. А, преди да дам думата на господин Яон, искам да кажа, че решението на координаторите – се основаваше на това, че ни бе казано, че европейските институции не са компетентни по този въпрос. Второ, върват, върват съдебни процедури и не можем да се произнасяме по въпрос, по който има съдебно производство. Затова смятаме, че въпросът трябва да се отложи, докато съдът вземе своето решение. Това е второ. А трето, имаме становището на правната служба, съгласно което Европейският съюз не е компетентен да се произнася по подобни въпроси. По тези три причини бе взето въпросното решение. Затова петицията беше включена в списък Б. Тя е допустима, но закрита. Обявихме петицията за допустима, но я включихме в списък Б, защото в светлината на становищата, които получихме, които току-що изброих, тази петиция би трябвало да бъде закрита. Колегата Яр, благодаря госпожо председател. По отношение на същността на въпроса нямам какво да добавя. отбелязах си три или четири неща, така че да разясним ситуацията. Не се занимаваме с петицията за първи път. Няколко пъти сме разглеждали тази петиция. Имаме и становище от правната служба. Е, имаме отговори от комисията. Е, по време на заседанието на, координа... на координаторите ние взехме решение да приключим с тази петиция. Да, заседавали сме, когато, да речем, представител на определена политическа група не е бил на лице. но аргументите могат да бъдат завъртяни и в друга посока, ако тук има някакво злонамерие. Независимо от това какво беше решено по време на заседанието на координаторите, комисията има възможност или да потвърди, или да отхвърли това решение. Още нещо, което искам да кажа. Всяка петиция, която се внася, дали тя е била приключена е или затворена, винаги е имало възможност, ако възникват някакви допълнителни въпроси с тази петиция, тя отново да бъде отворена, отново да бъде разгледана. Това не е политически, а, политическо действие, не е политическа маневра. Много месеци ни отне да стигнем до този а, извод, до това решение и смятам, че начинът по който е поступено е правилен и уместен. Just, just two corrections. Да внеса само две поправки. Първо трябва да кажа, че не се съгласихме по това, е, за което става дума. Аз настоявах петицията да бъде оставена открита и смятам, че това щеше да бъде правилното решение. Т.е. не всички подкрепиха решението. И второ, не е вярно, че не можем да разглеждаме петиции, по които има съдебно производство. Можем спокойно да го направим а, така че, моля, а, представяйте нашите права и задължения правилно. А, а, само омбудсмана не разглежда случаи, които а, се в, в, в съдебна процедура. Комитета може да го прави. Благодаря, колеги. Някой говори без да му е включен микрофона, не го чувам. Първо, не е вярно, че сме обсъждали този въпрос подробно. Напротив, много накратко говорихме по него. И второ, искам а, да повторя. На различно мнение съм от а, нашата председателка становището на правната служба не е отрицателно, то е положително. Според мен решението по-добре да се вземе от комисията като цяло, а не от двама-трима координатори. Смятам, казва председателката, че наистина комисията винаги има последната дума и е и последна взима решенията. Така че дори координаторите да предлагат едно решение, вие сте в правото си да поискате да се вземе решение от комисията. И затова искам да попитам а, членовете на комисията. Моля тези, които са за комисията да бъде закрита, да гласуват. петицията да бъде закрита, гласуват в момента тези, които са за. Това е решение на координаторите. Против? Dodici a favore, 4 contrari e una 12 гласа за, 4 против и 1 въздържал се. Това е решението на комисията. Тя потвърждава решението на координаторите. Сега продължавам по-нататък с решението на координаторите. Трета точка. Координаторите разгледаха състоянието на две петиции Едната от Жан-Мари Тагафосо и друга от Кристофър Стокфел. Първоначално разглеждахме тези две петиции заедно, защото по петицията на господин Таго Фосо координациите решиха да поискат становището на правната служба. Тъй като там възникнаха съмнения относно компетентността на настоящата комисия да вземе решение по този въпрос. Оставихме е, петицията открита и чакаме становището на правната служба. По втората петиция от господин Кристофър Стоквел вече имаме становище от правната служба, а също така и от комисията по правните въпроси, към която се обърнахме, като се има това предвид решихме да изслушаме вносителите на петицията в комисията и след това възоснова на информацията, с която разполагаме и становищата на комисията по правните въпроси и правната служба, да вземем своето решение. Тоест тази точка ще бъде включена в дневния ред за следващото заседание на нашата комисия. Разгледахме предложенията за мисии за установяване на фактите на място, през 2012 година. Председателката получи въз възоснова на искания на координаторите от името на политическите групи. Предложението се основава на отделните предложения на координаторите и списъкът представен на секретарята показва относителната тежест на петициите и техният брой. А решението беше взето, като се имаше предвид и броят на страните, които бяха посетени през първата половина на мандата на този парламент. Бяха взети решения за предложения, които ще предоставя на комисията а, да гласува, като ги приеме или отхвърли. Но преди това, госпожа Алкен иска думата. Отново искам да кажа две неща. Като гледам кореспонденцията във връзка с а, вашата кореспонденция, социалистите, ЕКР, ГУЕ и либералите, предлагат Испания и Италия като първи приоритет. И затова не разбирам как може да се стигне до заключение, че трябва да отложим Испания, защото от а, електронната почта, която съм получила, нещата изглеждат съвсем различни. Бих предложила компромис. Ако обичате, да чуете това, което казвам, предлагам следният компромис. Да се придържаме към това, което бе заявено в е, електронното съобщение, получено през март, да имаме посещение в Испания през октомври, а в същото време някой да отиде в Германия. Можем да направим и двете посещения през октомври, така както бе първоначалното предложение. Това е моето предложение за компромис но смятам, че информацията, която получаваме от вас, ясно показва, че Испания и Италия трябва да бъдат наш приоритет. Но ако приемете моя компромис, въпросът ще бъде решен. Не е предвидено в дневния ред да гласуваме по този въпрос и едва ли бих искал да участвам в подобно гласуване. Моля, вземете под внимание моето предложение за компромис. Благодаря, госпожо председател. Исках да подчертая колко е важно да не се отлага е, решението, като се има предвид, че ние сме комисия по петициите. Е, посещението в Галиция се основава на четири петиции, които сме разглеждали в този комисия от 999 е, година до 2010 година. цитира номерата на петициите, които са разглеждани във връзка с тези петиции за Галиция. Във връзка с река Виго, не нейното устие. С времето тези петиции постъпваха в нашата комисия, те излагаха проблемите в, в устията на тези реки, заплахата за биоразнообразието не само в Испания, но в целият Европейски съюз. И всички тези петиции бяха оставени открити през февруари 2010 година и през септември 2011 година. Вносителите ни посетиха и ние им заявихме, че вместо да държим петициите отворени, ще изпратим мисия на посещение на място. Политическите групи определиха приоритетите си относно организирането на посещение. Господин Хунти се извини, че не е присъствал, но трябва да кажа, че това посещение в Галиция е първи наш приоритет. За социалистите това беше втори приоритет. Господин Сталавракос също го обяви като главен приоритет. Групата на Алде също обяви, че това е техен приоритет. И трябва да вземем под внимание и опасенията на вносителите на петицията. Каквото и да решим, трябва то да гарантира, че до 2013 година трябва да направим подобно посещение. Онези, които настояват да отговорим на искането на вносителите за състоянието на устята на реките в Галиция. Без съмнение трябва, ако не през 2012, през 2013 година да направим това посещение, за да изпратим ясен сигнал към вносителите на петицията, че това е един от нашите приоритети. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм, че е, вносителите на петицията искаха да се запази чистотата на водите в устията на тези реки. А това е много важен е, екологичен и социално-економически проблем. Много хора не могат е, да се препитават, защото състоянието на водите в устите на тези реки е лошо, не се изпълняват поемите задължения. Ние поехме ангажимент към носителите на тези петиция да направим необходимото. Сенатът, партията Популяр в Испания също пое ангажименти в това отношение. И смятам, че дължим обяснение на гражданите, които са загрижени за състоянието на нещата там. Трябва да отговаряме адекватно на петициите на гражданите. Ако не, не предприемем подобно пътуване, просто се присмиваме на носителите на петицията и не държим на думата си, дума, която сме дали. А хората искат нашата помощ. Е, ние обещахме да отидем да проучим нещата на място и не виждам никакви причини за отлагането на това посещение. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Миранда, вие ме споменахте за това, че а, говоря нелепи неща. Значи, петицията беше внесена, ние изслушахме вносителите и така нататък. Има петиции от 27 държави, до сега съм посетили само 6 държави, сред които и Испания. Сега искате отново да ходим в Испания. Има обаче още 21 страни, в които а, няма посещение на на комисията по петиции госпожо Миранда. Тук става въпрос за работата на нашата комисия. Не можем да направим една комисия по петиции, която да се занимава само с Испания. Ние се занимаваме с петиции от всички държави членки. За това вашето предложение не е смислено. Тук не става въпрос за съдържанието на петицията. Има и много други е, е, вносители на петиции, чието петиции все още са отворени и те чакат. Можем да направим и списък с чакащите. И за това смятам, че предложението на председателя, което беше направо тази, тази сутрин, е удачно. Други колеги подкрепиха това предложение. Може би да, пре, да видим какъв е график, какъв е календар и да видим, че трябва да бъдат посетени и други държави. Не става въпрос дали се присъж... придържаме към графика или не. Става въпрос за това какво сме се договорили в октомври. Не става въпрос тук, че комисията е срещу една или друга държава членка. Не става въпрос и за самия подход. Ораторът е прекъснат. Infatti c'è una difficoltà quando vi sovrapponete anche per gli interpreti. Ако говорите едновременно, дори за преводачите ще е трудно да ви превежат. И тогава и вашите изказвания са безсмислени. Колеги, жалко е, че се стига до такива дискусии. Тази точка се отнасяше само ем, до чисто организационни уточнения. не означава, че ам, се придава по-голяма тежест на една или друга точка, само защото от гледна точка на графика една тема ще бъде разгледана по-рано от друга. Предложенията бяха а, направени по време на седането на координаторите, че се изготви списък и аз ще се придържам към тези предложения. Разбира се, всички политически групи могат да се изкажат и изреждането в списъка не придава по-голяма тежест на една или друга дестинация. За началото на 2013 е предвидено посещението на Испания. Днес се решавахме и за 2012 година. В крайна сметка, в края на това предложение се съдържа препратка. А, им разполага с всички имейли, може да ги проверите още веднъж. Пътуването до Галиция ще се осъществи началото на следващата година. Не смятам, че това противоречи на интереса на нашите граждани. Това, че има процедура по нарушение, ни казва, че ние ще отидем там в точния момент, за да можем на място да проверим оплакванията на испанските граждани. и по този начин ще можем да подкрепим нашата работа с а, фактически доказателства. Господин Майер искаше компромис да бъде постигнат а именно това посещение да бъде извършено началото на 2013 година. Това да е първото пътуване през следващата година. Нека да гласуваме по а, предложението. Кой е за? Кой е за? Ки е контрарио? Кой е против? Chi si astiene? Въздържали се. И така, 13 за, няма против, 4 въздържали се. Така че предложението е прието. И координатори hanno poi approvato. И така, координаторите също така се занимаха и с друга тема. Е, приеха промените по петицията ЕСО след изслушването на вносителите на петицията, свързана, извинете, петициите свързани с а, нехуманно отношение към животните. И председателския съвет трябва да одобри последващите действия. И така, нямаше други въпроси, които обсъдихме по време на седенето на координаторите. Приключваме с тази точка, преминаваме към следващата точка della riunione di oggi. Това са петициите, предвидени за дневния ред за след обедното заседание. Приветствам вносителите, които са присъстват и които ще говорят. Първата петиция днес след обяд 886 от 2011 година от Веско Димов с 8000, подкрепена с 8000 подписа. И ще разгледаме едновременно с 1378 от 2011, внесена от Пьотър Урбанович. Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати. Казвам се доктор Веско Димов от град Нови пазар. Преди десетина месеца ни е, организирахме в Нови пазар комитет, който имаше задача да проведе протеста срещу решението на българското правителство да предостави правото на американската фирма Шаврон да проучва и добива шистов газ ние сме от нови пазар и там се намира този тъй наречен блок нови пазар, който е някъде около 4000 квадратни километра. И там беше предвидено това проучване. Новопазарския район се обличава с това, че в околности на нашия район се намират много ценни исторически паметници, между които те наречени Мадърски конник, който би бил застрашен при евентуално земетресение, а той е най-стария и най-значим паметник на културата в, в балканските страни. Района, където се намираме, е равнинен, там почвата е най-богата, най-плодородна, но за съжаление съвсем безводна. Ние нямаме езера, нямаме реки, нямаме извори, откъдето населението да черпи вода. Единственият източник на вода са дълбоките пластови, които носят. Преди години в този район бяха проведени проучване по конвенционалните геоложки е, методи за търсене на природен газ и петрол. Това е останки от фундамента на една такава геоложка сонда. Виждате, около нея след толкова години нищо не расте. А това е водна кула, която е характерна за целия този североисточен е, район на България, високата, широка част на тази кула, това е водният резервуар, от който се водоснабдяват всички селища в североисточна България, която се нарича Добруджа. Там е равнинно и за да се осигури поток на водата към населените места, се правят такива кули, защото няма високи места, където да се строят тия водни резервуари. Така. За кратко време, както казахте, ние събрахме около 8000 подписа на граждани, които се противопоставиха срещу това решение на нашето правителство. Защо тези граждани ни подкрепиха за толкова кратко време? Казах вече, че тази зона е безводна, ние нямаме вода. Единственият източник на вода за е, тези хора са дълбоките водни, земни пластове, които се намират на дълбочина 150 до 200 метра. И ето, заедно с подписите, които ние събрахме, организирахме и протестни демонстрации в много градове. Виждате, в тези демонстрации участват предимно млади хора с децата си, които са разтревожени от е, евентуалната възможност този район да остане без вода и да бъде замърсена една от най-плодородните почви, най-плодородните земи на България, която е наречена житницата на България. Това е някъде около една четвърт от площа на България и само тя е в състояние да изхрани, да подсигури хляба на, цели, на цяла България. Отново демонстрация. Така. Това е което имаме всичко да кажем. Това е притеснението, това е основният мотив на всички хора, които не подкрепих чистата вода, богатата земя, плодородната земя. Това е притеснението и страха на нашите хора един ден да останем без вода и без чиста почва. Благодаря за вниманието. Madam Chairman, just a few sentences as a... I would like to... Госпожо председател, няколко изречения само. Искам да поздравя един бивш колега всъщност, който е инициатор на тази инициатива. която е била член и на нашата комисия като народен като европейски депутат. Само няколко думи, госпожо председател, от мен – ако ми позволите. Oh, uh, Благодаря много за вашето внимание. Бих желала да добавя няколко изречения към казаното. Макар и Народното събрание на България да гласува мораториум върху добива и а, на шистов газ. Опасността продължава да съществува, защото неодавна бе съставена вре, временна комисия и вероятно решението на тази нова комисия ще бъде да преразгледа казуса и да се вземе е, ново решение. Това е нашата основна тревога и ние бихме искали да привлечем вниманието на евродепутатите и да апелираме да се присъедините към нашите усилия, защото ние искаме да спасим не само природата в България, но също и природата и бъдещето на нашите деца природата на Европа, бъдещето на Европа. И за това казваме е, да няма разрешение за производство на шестов газ. Тук ви показвам една карта. На тази карта става много ясно, че България не е дори потенциален басейн за производство на шистов газ и проучванията и, и добива на такъв газ просто са безсмислени. Благодаря. Благодаря много. Сега ще дам думата на представителя на комисията за 3 минути. Благодаря. Що се отнася до действията на комисията след тази петиция, комисията изпрати формално запитване в българските власти с искане за информация дали има а, съблюдаване на а, законодателството и дали е направено ВОЗ. Неодавна ние получихме отговор от българските власти и сега го разглеждаме, службите на комисията го разглеждат и по-нататъка ще бъде до обсъдено с българските власти. А комисията, разбира се, ще държи парламента в течение на всякакви бъдещи стъпки, които ще бъдат вземани. Благодаря. Сега откривам дебата, председателката. Благодаря много. Интересно е това, което казвате за шистовия газ, че а, се крие риск и че този риск трябва да бъде анализиран. Много важно е, много хубаво е, че комисия или някакъв орган иска и възнамерява да проведе действителен анализ на фактите. Едно решение за а, за забрана, както разбираме, резултат от протести, емоции и политически решения, които обаче не се базират на данни и факти. И за това смятам, че наистина е много положително, че има такава комисия говоря така, защото в Польша стои същия въпрос за шистовия газ. И не трябва да гледаме само на това какви са рисковете и какви са възможностите за печалба. Защото а, така се гарантира енергийна сигурност. Освен това, мисля, че въпросът не е само европейски. Това е въпрос, опиращ до енергийния микс за всяка една държава и не е дебат само за комисията по петиции. Ако има закон, ако има доказателства, че законът за опазването на околната среда и директивите на Европейския съюз за, за водата, за околната среда не са, се спазват, тогава няма опасност, няма риск. Това ще засяга и следващата петиция, полската петиция. Благодаря много. Белие. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Искам да попитам дали, ако става дума, дали става дума за европейски проблем наистина. Да, Става дума за европейски проблем, защото към нас се обръщат български граждани, но също така и полски граждани. А, става дума и за френски граждани. Вече има три страни в Европейския съюз, чието граждани се вълнуват от този проблем. Това според мен дава легитимност на тези искания и проблемът за проучването и използването на шистовия газ – става проблем, който е европейски проблем и който ние с пълно право имам, можем да обсъждаме. Той е напълно в правомощията и компетенцията на нашата комисия. Сега, започвам с това заключение. Първо, това, което искат от нас е да разберем дали се прилага общото законодателство, дали се прилагат изискванията за оценка на въздействието в околната среда. В, дали в България са предложени изискванията за оценка на въздействието в околната среда. Става дума, както чухме, за извънредно плодородна част на България и освен това с много деликатно екологическо равновесие, тъй като там водата не достига. И като имаме предвид опита на САЩ в това отношение, знаем, че проучванията и използването на чистовия газ поставя редица проблеми, свързани с запазване на водните ресурси и тяхното възможно замърсяване. А, значи, е, необходим необходима е оценка на въздействието върху околната среда, Моите колеги ще говорят. Комисията по околната среда ще представи доклад по въпроса за шистовия газ и мисля, че на този етап ние се нуждаем от подобни оценки, научно обосновани оценки, за да може всеки, във всеки отделен случай да се оцени какво е въздействието върху околната среда, какво би било въздействието на проучването, какво би било въздействието на добива. И а, в вестник Либербежик Бежик ни съобщават за ново проучване на Институт научен в САЩ, който прави връзка между използването и добивът на шистовия газ и увеличаването на микроземетресенията. А, значи, без съмнено подобни а, сейзмични явления се предизвикват от а, тези действия за това смятам, че абсолютно законно е сезирана, легитимно е сезирана нашата комисия по този въпрос. И тъй като а, ще имаме петиция, петиция от полски граждани, а и ще постъпи петиция от френски граждани, предлагам, ако сте съгласни, да поемем инициатива да организираме изслушване, в което да а, обединим тези три петиции, а може би ще има и други, и в рамките на нашата комисия да може да уредим обсъждане на този въпрос, разискване в светлината на европейското право, за да отговорим на опасенията и тревогите на европейските граждани, които се обръщат към нас като комисия по петициите. Благодаря. Господин Соник. Благодаря, госпожо председател. Утре в 11 е, часа сутринта, аз ще представя моят доклад е, по шистови, за шистовия газ и неговото въздействие върху околната среда. И искам а, е, да кажа на вносителите на петицията, че това са въпроси, които ни вълнуват и които разглеждаме. А, имаме вече някои резултати и комисарът Етингър спомена, че шистовия газ може да бъде жизнеспособен на източник на енергия за Европа. Като се имат предвид опасенията за замърсяване на околната среда, те трябва да бъдат анализирани и това трябва да направят страните членки, а не Европейският съюз. Европейската комисия разполага с проучвания, съгласно които европейското законодателство предвижда достатъчно мерки за защита на околната среда. Имаме и други подобни случаи. Имаме примери с, примерите с азбеста, например. Случаи, в които се е стигало до катастрофа за околната среда и човешкото здраве. В този случай обаче става дума за проучване и добив на енергоисточник. Няма неопровержими доказателства, доказателства, които да са представени до този момент, които да доказват, че опасенията, които съществуват, са обосновани. Това въжи както за Европа, така и за Съединените щати. В заключение искам да кажа, че всяка страна, която се грижи за околната среда в своите граници, трябва да реши дали искат да използват тази възможност, а именно проучването и добива на шистов газ. Съгласен съм с преждеговорившия, че процесът на консултиране на обществеността в България не е проведен както трябва, защото очевидно, че обществеността в България не е убедена, че всичко е направено по а, достатъчно прозрачен начин. Но това не се отнася само до шистовия газ. Това става, се отнася за всички изкопаеми горива. Понякога става дума за големи райони, както примерно за шистовия газ. Споменахте 4000 квадратни километра а, говорим за много, многобройни дълбоки създажи, някой път до 500 метра дълбочина. И трябва да се каже, че всеки подобен а, проект води до въздействие върху околната среда, но трябва да сме сигурни дали подобни действия са опасни или безопасни за нея. Благодаря. Госпожа Йотова. Благодаря, госпожо председател. Най-напред трябва да кажа, че съм напълно съгласна с госпожа Белие и че поддържам нейното предложение да направим изслушване, организирано от нашата комисия по въпроса за шистовия газ и във връзка с внесените петиции. Сега ще продължа на български уважение към вносителите и към моите колеги. Проучването и добива на шистов газ в България започна след като на 16 юни 2011 година правителството на страната на свое заседание одобри подписването на договор с американската фирма Шеврон България Exploration ЕОД, която им даде 5 годишно разрешение да извършват проучване и добив на нефта на природен газ в така наречения блок 1 Нови пазар. Теренът е разположен на територията на няколко големи града на страната. Там наистина се намира житницата на България, Добруджа, както и много от водните запаси на питейна вода за територията на страната. След проучване от граждани и природозащитници се оказва, че към момента терени с площ около, забележете, една трета от сушата на България и над 90% от територията на Североизточна България са предоставени или предстоят да бъдат предоставени на различни компании с цел проучване или добив на нефт и газ. Има солидни доказателства, че методът за проучване и добив на шистов газ, а именно хидравличния удар, е изключително пагубен за природата и замърсява подпочвените води. За хидравличния удар се използват пясък и вода, смесена с най-различни химикали. Фирмите, добиващи шистов газ, крият какви са използваните химикали, като се позовават много често на търговска тайна. Специалисти от САЩ са направили анализ на такава вода и много от установените химикали в нея са изключително токсични за човека. Голяма част от хората в България не са информирани как се добива шистов газ. След това решение в България има много, сериозно, гражданско, много сериозен граждански протест срещу добива на шистов газ. Само за няколко дни във Фейсбук 70 000 човека се обявиха против тези проучвания, като нарекоха своето протестно движение «Ние сме против българския Чернобил, добива на шистов газ». В цялата страна се провеждат многохилядни митинги срещу, а, тази, а, срещу, тази, срещу тези проучвания. И аз тук не съм съгласна с моята колега от Полша, която излезе, мадам Бобинска, защото преди всичко ние трябва да се отнасяме с респект към желанията и мненията на хората. Независимо от това какви печалби носи едни или други търговски тайни. Вследствие на този протест в Народното събрание на България беше гласуван мораториум. Само, че мораториума за нас е временна мярка, и в началото той целеше да, бъде, да се получи повече информация и гражданите на България да получат повече информация за тези проучвания. До този момент такава кампания в страната не е предприета и ние имаме много сериозни подозрения защо тази кампания не е предприета, тъй като много от тези истини ще блеснат и ще се види какво чака тази част на България, а то е много близо до това да се унищожава околната среда. През това време нашите колеги от Румъния подписаха едно такова споразумение за добив на шистов газ, тяхното правителство. Забележете, тези проучвания ще бъдат само на около 1 км от границата с България и отново от страна на правителството нямаше абсолютно никакви, а, никакви реакции. А, искам да а, кажа своето твърдо и категорично мнение, че тази петиция трябва да остане отворена. Още повече, позволявам си да се обърна към представителите на Европейската комисия и да кажа, че за днешното заседание те са дошли абсолютно неподготвени, тъй като за мен отговор, че все още се чака информация от страна на българското правителство, не е никакъв отговор. Може би трябваше тя да бъде разгледана малко по-нататък, когато имаме по-категоричното становище на Европейската комисия. И още нещо, по неофициална информация, която получих като евродепутат и представител на своята държава тук, само преди един час правителството на България се готви утре на заседание при президента на страната да отмени мораториума, който беше гласуван от Народното събрание. Това е още един аргумент в полза на това петицията да остане не само отворена, но много често да се връщаме към този проблем и да следим какво става в страните членки. Благодаря. Ще съм кратък. Необходимо е да се организира изслушване по тази тема. Дали е извършен извършена ОВОС в някои държавите членки до сега. Това ще е добре да се знае. Това е въпрос към комисията. Съществува не само директивата за ОВОС, съществува директивата за водата. Освен това, трябва да споменем и зелените и иновации. Трябва да гледаме напред, а не да се връщаме назад. Това е една стъпка назад. Тук става въпрос по-скоро за политически оценки. Говорим тук за околна среда, за климат и така нататък. Аз съм баба на четири е, внучета и за мен най-важното тази година е какво правим, за да осигурим един нормален живот на нашите внуци и на техните внуци. Не трябва ли да обърнем повече внимание на директивата за енергийна ефективност? Парламента прие една много добра резолюция наскоро. Но много държавите членки имат назадничево мислене към а, вносителя на петицията. Колко средства е вложил Шеврон до сега? Госпожа Йотова спомена, че е имало споразумение а, и според което правителството е изготвило не нов договор, а нещо друго, което позволява на Шеврон да действа. Колко пари е вложил Шеврон до сега? Не обвинявам никого, че ам, е извършен подкоп. А, но виждам, че на много места в Европа парите могат да са доста убедителни. Те са доста ефективно средство. Ако а, ако трябва нещо а, да се задвижи, дори и тази стъпка да е а, стъпка назад, де-факто. Да е едно назадничево действие. Така че колко пари са, вне, са вложени от Шеврон е моят въпрос. А, колегата Тейлър има думата. Uh, um, Благодаря, госпожо председател. аз подкрепям тези петиции. Искам да подчертая, че има разлика между проучването и търговския обхват и извличането. Нека а, да учим от грешките на другите, имам предвид Съединените щати, да видим а, какво се случва, когато има а, широко обхватен добив, търговски добив. И виждаме, че има замърсяване на подпочвените води. Какво виждаме? въздействие върху здравето, върху животните. Виждаме, че цената на, на имотите пада. За за Бога, преди да поемем по този път в Европейския съюз, нека да се опитаме и а, да се получим от грешките на другите, да не повтаряме техните грешки и да не се впускаме само в начинания, които а, водят единствено до печалби. Говори много и за въглеродните емисии, но прост факт е, че Имаме агенция на Америка по околна среда, която казва, че трябва да бъдат уловени емисиите на метан. В противен случай добивът е много опасен. Най- безопасното място, където трябва да се държи шистовия газ, е под земята, там където си е. В противен случай с добива се а, отделят още повече а, въглеродни емисии. Повече въглеродни емисии, отколкото при добива на твърди горива. Нека да използваме тази възможност и да се опитаме да проявим разбиране към тези институции в парламента. Нека използвам възможността да се организира изслушване, да се обърнем към вносителите на петицията и, е, и смятам, че скоро ще има петиции от Обединеното кралство, която ще се присъедини към тези петиции. Нека петицията да остане отворена, да организираме изслушване и да обменим информация. Защото Можем, разбира се, и да подходим глупаво, да изберем лесния начин а, и да изгубим милиони долари. Или да помислим по-умно и да помислим за четирите внуци на колегата и моите три внучета, да им осигурим добро бъдеще. Да нека да подходим а, внимателно и да оставим останалото да се решават разумни хора. Господин Буштинаро, още от началото заявих. Аз също съм дядо. И за мен е важно в каква Европа, в какъв свят ще живее следващото поколение. На следващо място. Когато обсъждаме петицията внесена от нашите приятели, колеги и съседи от България, искам да ви кажа, че за нас това е дежавю. Нещо, което се е случвало и преди, защото сега, в този момент, през последните 3-4 седмици, имаше много широк обществен а, дебат по отношение на това, че румънското правителство искаше да даде договор на същата тази компания, която да изследва и а, добива шистов газ а, близо до а, молдовската граница, Болдав, и в Добруджа, а, в близо до българската граница. За нас е много важен този въпрос. За нас е важно този въпрос да се разгледа на европейско ниво. В случая с Румъния говоря за неща, които са ми познати. Правителството никога не е представила оценка на въздействието върху околната среда. Какво ще е въздействието на проучването и е, добиването на шистов газ? Министрите говорят за абсолютната нужда от интегриран подход, интегриран подход, да се знае какъв ще акуму... какво ще е акумулативното въздействие, какво ще е влиянието върху въздуха, върху водите и върху макротектониката. Дори има американско проучване, което говори за увеличаващите се рискове при а, дори незначителни земетресения, рискове за макротектониката. Никаква прозрачност, както и в случая с България. Никога, никога, нито правителството, нито други публични власти са обсъждали този въпрос с обществото и с общностите, които са засегнати не е имало и а, минутка на дискусия. 65 000 жители живеят в Барлат. По улиците хората протестират срещу този случай. Освен това, румънското правителство, без да представя някаква информация за този договор, а, го е обявила за поверителен, за, клас, за класифицирана информация, да живее прозрачността. И на последно място, ако ние, българи, румънци, смятаме, че не разбираме какво е правилно и какво не, защо Обединеното кралството реши наскоро да отложи всякакво проучване на шистови а, на шистовите скали. Защо Франция реши да забрани, да забрани добива на шистов, глас, на шистов газ? Значи това са двете водещи държави в а, а, а, европейски световен мащаб и те все едно а, се противопоставят на модерното развитие. Значи, те са достатъчно разумни, за да не доп, допуснат тези рискови технологии да а, бъдат използвани на тяхна територия и да представляват опасност за водата, за природата, за хората на тяхна територия. Моята молба е да се организира такова изслушване, петицията да остана отворена. Имайте предвид, че скоро четвърта държава членка ще се присъедини към клуба, ще внесе също петиция по този въпрос. Ще има петиция от Румъния, защото хората са против. Клубът ще се увеличи. Неприемливо е а, да приемем отношение и поведение, при което ще се действа след като вече а, каруцата се е обърнала. Това е неприемливо. Важно е Важно е да бъдат прилагани ключовите директиви, да се следи тяхното прилагане в държавите членки и държавите членки трябва да са задължени да прилагат да прилагаш съществуващите разпоредби по тези директиви и регламенти. Благодаря. Няма други, които искат да вземат думата. Сега давам думата на комисията да а, отговори. Иска ли комисията да вземе отношение? Maybe just to clarify what we are currently... Нека поясна това, което правим в момента, защото като че ли не бе добре разбрано от членовете на комисията. По същество най-напред ние дадахме насоки на държавите членки за приложимото европейско законодателство. Имаме такив документи по силата на директивата за ОВОС на, на вебсайта на Генерална дирекция околна среда. Sorry, we are waiting for a doctor. Е, извинявайте, но чакаме медицинска подкрепа. Чакаме да дойде лекар.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

изпълнете по французско деняли. Кита гена, кита гена и всичко е това. Colleagues. Колеги, можем да продължим с нашата работа. Good luck for the young lady who faint. Надяваме се с младата дама, която припадна по време на нашето заседание, да се оправи скоро. Съжаляваме за прекъсването, но това беше необходимо, тъй като Докъде бяхме стигнали? Представителя на комисията. Thank you. So it was just to... Просто исках да поясня какви са текущите действия в отговор на въпроси, повдигнати от евродепутати. Както вече казах, комисията даде инструкции за спазване на приложимото европейско право особено по отношение на ОВОС. Този документ може да бъде намерен на интернет сайта на Генерална дирекция околна среда. В допълнение, комисията поръча редица проучвания, най-вече за да събере допълнителна информация за потенциалните екологични рискове от хоризонталното проучване и а, хидравличното, хидравличния удар. А що се отнася до а, емисиите от а, а, парникови газове, комисията е поръчала също проучвания. Резултатите се очакват през юни тази година. Комисията също така разглежда кумулативните въздействия, най-вече по отношение на водата и земеползване, и използването на, на почвата, на водата, на земята. Създадахме техническа работна група от представители на държавите членки да обменят информация по а, ключови екологични въпроси, свързани с изкопаемите горива. Първата работна група вече проведе заседание през януари, процесът тече. И на последно място комисията разглежда докладите за химическа безопасност по отношение на някои химически вещества, които най-често се използват при хидравличното разбиване и евентуалните сценарии на излагане на населението а, на такова въздействие при проучвателни работи за шистов газ. Това прави комисията. А, по отношение на климатичния аспект, ние ще продължим да се консултираме с държавите членки и с всички заинтересовани лица и ще следим също и развитията на нещата в Европейския парламент по това важно досие. Благодаря. Благодаря, каза председателя за информацията. Сега ще дам думата отново на вносителя на петицията. Благодаря, госпожо председател. Искам да отговоря на един въпрос, който ни беше зададен. Какви пари Шеврон е предложено на българското правителство? Защото в България имаме една поговорка, нещо, което не става с пари, ставало с много пари. Когато българското правителство обявява конкурс да търси фирма, която да направи това проучване, първоначалната цена на участието за този конкурс е около 250 хиляди долара. Шеврон се явява и изведнъж обявява, че предоставя на България 300, 30 милиона долара. Като аргументът на тази фирма е бил, че тези пари трябва да бъдат използвани преди всичко при евентуални нанесени щети на околната среда. Ние зададахме този въпрос на нашия министр, биш вече по енергетика, Трайчо Трайчов, и той ни отговори, че подобни пари, да, обещани са от тази фирма, но ще бъдат получени от българското правителство, ако подпишеме договора за изследване. Така че тези пари още не са влезли в българската хазна. А, виждам и тук на коментарите се разделят на две части. Едни поддържат е, тезата за шистове газ, другите не я поддържат. Всичко, същия коментар го има и в България, и там има хора, които са за шистове газ, и по-голямата част за наша радост са против този, тази технология. Това се дължи, че на някои места, където се добива този шистов газ, тази технология не причинява екологични поражения, на други причинява. Без да съм специалист в тази област, логично е да се допусне, че това се дължи на земните пластове, които се намират над тези шистови скали. Не ми е известно до сега науката геология да е направила проучване при кои пластове на земята е възможно да няма екологични поражения и къде ще има. Ние в България също нямаме подобно проучване и на мен не ми е известно на каква база, да речем, българските е, геолози, които аз ги уважавам, те са много добре подготвени, но те нямат необходимите научни изследвания, възоснова на които да направят това, това, това оценка. Благодаря за вниманието. Io la ringrazio. Eh, la... Thank you. I would like to thank the... Благодаря на вносителя. Тук бе изразено становище от повечето от вас. Петицията да остане отворена и да се обърне внимание на това, което ще следва в бъдеще. Също искане да се проведе едно изслушване в нашата комисия. Това е нещо, което, по което трябва да помислят координаторите. И ще изчакаме резултатите от това изследване и в, от това изслушване и в, в Комисията по околна среда. Така че петицията остава отворена. Ще се помисли за провеждане на едно изследване, но това ще се реши от координаторско заседание. Госпожо Белия. А, а, а, трябва да кажа, че в, в Комисията по околната среда нашето изслушване ще бъде различно. А, ние не искаме да слушаме хора, които имат вече някаква предварително становище, политическо или друго. Ние искаме да дадем думата на европейски граждани, които са загрижени от поручването и добива на чистов газ в Европа. А, това в никакъв случай няма да дублира това, за което а, вие говорите. Chciałem tylko powiedzieć, że Komisja Ochrony Środowiska organizowała około dwa wstępnych, jakie dałem biorąc. Bych chciał кажа, че Комисията по околната среда организира публично изслушване по въпросите на шистовия газ и а, неговото въздействие върху водите, подпочвените води, преди всичко. Учени от целия свят, включително от Франция, участваха в изслушването, официално организирано от Комисията по въпросите на околната среда но няма е, нищо, което да ни попречи да организираме още едно изслушване и поканим всички специалисти, които желаят да участват в него. В е, е, комисията ИТРЕ, това е комисията по промишленост, изследване и енергетика, също имаше изслушване – Но трябва да кажа, че има петиция от тази област, а, но в полската петиция става дума за забраната на добива и поръчването на чистов газ в цяла Европа. А ще поканим ли представители на тези области, които приемат при тях да се добива чистов газ? може би трябва да се слушаме в общественото мнение в съответните райони или в съответните страни. Нека поканим хора от цяла Европа и онези, които, при които се добива шестов газ и онези, при които не се добива. Ще вземем решение по този въпрос на заседание на координацията, въз основа на всичко това, което чухме и документацията, с която разполагаме. Искам да благодаря на вносителите на петицията и сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Това е 17-та точка. Това е петиция 358 от 2011, внесена от Томаш Снарски с полско гражданство, а също така и петиция 942 от 2011, внесена от Йозеф Слома Садовски. По първата петиция има 1200 подписа в нейна подкрепа. Ще дам думата на господин Шнарски, който ще говори по двете петиции. Благодаря, госпожо председател, почитаеми дами и господа, членове на комисията. Като млад поляк и европеец, идвам тук да защита правата на европейските граждани, тяхното достоинство и техните човешки права. Съгласно по членове 2 и 3, включително и по трети абзац на четвърти член, е необходимо да се зачита човешкото достоинство и правата на мълцинствата. Трябва да кажа, че полското младсинство в Литва а, страда от нарушаване на техните права. нарушават се правата на онези, които искат да използват полски имена за децата си, онези, които искат да говорят полски, което не е разрешено. Не се използва двоезичието в имената на улиците, например. Няма а, закон, който да защитава правата на младсинствата. А в най-ново време виждаме дискриминация срещу полските училища. Литва нарушава основните човешки права, залегнали в европейските договори. А, наред това трябва да се каже, че а, литовското младсинство в Полша се радва в пълна мяра на своите права. Полското младсинство винаги е присъствало в а, Литва и подобна дискриминация нарушава тяхните права, тяхното достоинство и е дискриминация, дискриминационно по същество нарушава принципа за многообразието. нарушава член 4, трети параграф от договора за Европейския съюз. И пред подобни нарушения не могат да бъдат постигнати целите на Европейския съюз. Забраната да се използва родният език е в нарушение на европейските закони в Литва, онези, които са от полски происход, не могат да се ползват с правата си. Ако аз съм поляк, който трябва да иска да работи в Литва, не мога да използвам нито езика си и правото ми да работя там, значи е нарушено. нарушено подобна дискриминация нарушава членове 2, член 3, 3 параграф на 4 член и 6 член от договора на Европейския съюз. Нарушен е също така и 20 член и 45 член от договора за функциониране на Европейския съюз, а също така и Изискване на директивата 2043. Съжалявам, че толкова бързо а, говоря. Извинявам се на преводачите, казва оратора. Всичко това е несъвместимо с изискванията на Европейския закон, особено стандартите за защита на правата на човека. Нарушават се а, основни човешки права. 15, 16, 21 и 22 са нарушените членове. Този въпрос е в по право трябва да бъде обсъждан от европейските институции и по-специално Европейският парламент, защото става дума за европейски ценности. Искам да посоча, че писменият отговор, който получихме от Европейската комисия е неточен. Той не отразява същината на проблема. Най-важният аспект, а именно защитата на човешките права в Литва, не се споменава. Обхватът на а, темата е стеснен и в обобщението има някои теми, които аз изобщо не съм повдигал, въпрос, който изобщо не съм повдигал, а самото заглавие на отговора е не, неуместно. А бих искал да получа отговор на много по-прост, много простичък въпрос, който изглежда очевиден за всички европейци. Вярва ли Европейската комисия, че Литва като страна членка на Европейския съюз е длъжна да спазва човешките права или не. Всеки европейски гражданин, където и да е, трябва да бъде уважаван, трябва да бъде зачитано неговото достоинство. Почитаеми членове на комисията, искам да помоля Европейският парламент да вземе необходимите политически и правни мерки, за да се гарантира, защото правата на включително езиковите права на полското младсинство в Литва, се зачитат. Поляците в Литва са граждани на Европейския съюз, пълноправни граждани и имат право на, да получат вашата помощ. Призовавам комисията да анализира това положение на нещата, включително чрез проучвателна мисия литовците и поляците имат много общо. Имат обща история и общо настояще. Смятам, че този много сериозен проблем може лесно да бъде решен. И затова искам да се обърна, да призова почитаемите дами и господа депутати да помогнат на поляците в Литва ако ги оставите да се оправят сами, а, това няма да бъде справедливо по отношение на европейските граждани. Благодаря. Ще дам думата на представителите на Литва и Полша да говорят по този въпрос. От е, Литва е, представител на Министерството на образованието в Литва. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря с ваше разрешение на майчиния си език. Госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа, доста изненадани сме от появата на тази петиция в Комисията по петиция, най-вече защото образователната система в Литва е уникална, защото дава възможност на етническите младсинства да, да имат обучение на родния си език, още от забавачницата, чак до университета литовски, полски, белоруски, руски училища функционират. Там а, майчиния език се преподава от първата година до университета. Искам да привлека вниманието ви на факта, че факто, фактите и данните са подвеждащи и не отговарят на действителността. Литовците уважават малцинствата, включително правата на полското малцинство. Не се нарушават никакви международни договори. И ние ще продължим да провеждаме тази политика и в бъдеще. Както споменах, полското мълцинство в Литва а, има пълните права да учи родния си език още от детската градина до университета. Това е уникално положение в Европа. В университета в Вилнюс има департамент, единственият, който функционира на този език извън Полша. 10 милиона поляци живеят извън Полша. 55 от 107 училища за поляци в цяла Европа са а, в а, Литва. Трябва също много недвусмислено да заява, че броят на полските а, училища и хората, учениците в тях а, нараства. Смятам, че такава една информация е достатъчна за членовете на вашата комисия да, за, отвори тази а, петиция. Обаче, по отношение на известните съмнения, представени от а, ищците, ще предложа много важен факт, свързан с измененията, внесени в, закона, в образователния закон. На първо място, параграф 2 на а, казва, че училищата, както в държавния, така и в неформалния сектор, създават условия етническите мълцинства да подхранват своята национална идентичност, да учат на майчиния си език, култура, история. Ясно се казва също, че етнически училищата за етнически малцинства, такива предмети като литовска история, математика, химия, физика са единствените, на които се преподава на литовски язик. А много повече предмети се, предла... се преподават на майчиния език. Много повече по обем, отколкото е международната практика и съвсем минимален брой предмети се учат на официалния държавен език. Ние виждаме, че процента на учебната програма, преподавана на литовски, е около 90%, докато всички останали се преподават на езика на националните малцинства руски, белоруски и други. С приемането на закона повишеното преподаване на литовски язик дава възможност за всички, на всички ученици да учат своя майчен език и е, по еднакъв начин да е, изучат и официалния литовски язик, за да могат добре да се представят на пазара на работна ръка. Повишеното обучение по литовски в никой случай не става за сметка на майчиния език, защото е, броят часове посветени на майчин, преподаването на майчин език не се е снижил. С цел да се а, гарантира последователност, правителството на Литва прие резолюция, според която общинските власти имат права да, за да, да, да не закриват а, малките общински училища и детски градини, минималния брой на ученици без снижен от 15, допустим за един клас, една паралелка бе снижен от 15 на 10. А, всички учители са добре подготвени за провеждане на образователната реформа. Те а, имат сертификати, които доказват перфектно владеене на литовски язик, за да могат да упражняват професията си. Бълшинството учители по история и география преди влизането на в сила на този закон преминаха през курсове. Правителството на Литва отпуска 800 хиляди от местната валута за речници, наръчници и други помагала, учебни помагала. Всички учебници по история и география а, имат специални е, издания и на, други, на езика на мълцинствата. Въпросът е, за теста по официалния държавен език разпорежда един преходен период от две години според новия е, закон за образованието и правителството обсъжда възможността да удължи този преходен период в услуга на националните малцинства. И всички въпроси, които тук повдигнаха вносителите на петицията, бяха разгледани от министъра на образованието, от министър-председателя, бяха разгледани от експертна група, създадена с цел да обсъди измененията в образователния закон. с оглед гарантиране на високо качество на образованието на малцинствата, Министерството на образованието реши на 27 декември 2011 година да се създаде дългосрочна работна група с участието на представители от на всички училища за етнически малцинства. Целта бе да се обсъдят въпросите свързани с прилагането на закона за образованието. Нови разпоредби в този закон, новите разпоредби бяха разгледани от международните организации. Нито една от тях не заключи, че законът е дискриминационен. Сега няколко думи за про... правописа на имената. На 12 май 2011 година Европейският съд по човешките права разпореди, че правилата за правопис на нелитовски имена и фамилни имена не нарушават правните закони и литовското решение да се пишат само с литовски букви, не ограничава правата на гражданите на свободно движение. Искам да привлека вниманието ви върху факта, че полското етническо малцинство има правото да бъде обучавано на майчиния си език от забавашницата до университета, което е уникален случай в Европа. Искам също да подчертая, че нито една организация или друг международен орган не посочи, че Литва е нарушила международни задължения и договори. В петицията, петицията съдържа подвеждащата концепция, че Литва нарушава такива, фактори, такива а, договори. И ние сме готови да отговорим на допълнителни въпроси. Благодаря, благодаря. Сега ще дам думата на Кристоф Тревиски от Полша. Съветник на министра на външните работи. Благодаря, госпожо председател, почитаеми дами и господа депутати. Разрешете ми най-напред да кажа, че високо ценя възможността да говоря пред а, вашата комисия във връзка с петицията, която в момента се разглежда. Разрешете ми също така да отделя няколко секунди на доводите, представени от нашите колеги. Като адвокат ми се струва, че става дума тук за съревнователен а, дебат. А, първо трябва да кажа нещо във връзка с отговора на комисията а, до настоящата на Европейската комисия. Това, което и жълбоподателят подателят спомена, а, самия характер на петицията а, в този отговор е стеснен и се отразяват само въпросите, свързани с правото на образование, като са оставени на страна лингвистичните езикови въпроси. Това е първото, поради което този документ ни се струва объркващ. Второ, искам да коментирам доводите на комисията – Комисията се позовава на член 165 от договора за Европейския съюз, съгласно който страните членки са пред, отговорни пред, за съдържанието на образованието и за езиковото и културно многообразие в своите граници. Но при своите в своите доводи комисията пренебрегва други части на европейското право. А, например, във връзка с втори член от договора за Европейския съюз, където след думите права на човека се казват правата на лицата, които принадлежат към малцинствата. Това е една революционна промяна, защото преди това изискванията за зачитане на правата на мнозинствата бяха включени само в копенхагенските критерии за кандидатите за членове на Европейския съюз, но не и за самите членове. Но това беше е, тема, която беше обект на критика и нещата бяха поправени. И сега всеки член на Европейския съюз има Е, право да настоява на, може да настоява на правата си, дали, независимо от това дали е кандидат или член. Освен това, ние призоваваме комисията да преразгледа позицията си по други въпроси, например, във връзка с 10-ти член. Става дума за договора за функциониране на Европейския съюз където се казва, че когато дефинира и прилага своята политика и своята дейност, Европейския съюз ще се бори с дискриминацията въз основа на происход, пол а, и така нататък. Този десети член от договора за функционирането на Европейския съюз а, предполага активен, а не пасивен подход а, към борбата с дискриминацията. Разбира се, съществуват и възможности в шести член, но аз няма да се спирам подробно на него. В, в шести абзац на своя документ комисията споменава доводите във връзка с членове 21 и 22 от Хартата за основните права. С право, защ... Комисията веднага се позовава на член 51, който а, определя рамките, в които трябва да се прилага тази харта. А, хартата а, трябва да се прилага от а, европейските институции, от страните членки, при прилагането на европейските закони. Странно е обаче, че клаузите, които се отнасят до дискриминацията в хартата на човешките основните права, се пренебрегват в този отговор. Може да споменем директива 2043, където изрично се споменава образованието сред областите, към които трябва да се прилагат правилата за недискриминация. Бих искал също така да спомена фактът, че когато се използва шести член, третия параграф, когато се казва, че правата а, проистичат от конституционните традиции и те са общи принципи на законодателството на Европейския съюз. Това би трябвало да улесни комисията, за да, да потърси по добри отговор във връзка с а, оплаквания за нарушаване на основните права. Госпожо председател, разрешете ми да кажа е, няколко думи във връзка с това, което каза а, а, моята колежка. Тя спомена, работата на специали... специализираната работна група по образованието, създадена от нашите две правителства. Истина е, че бе създадена подобна група, тя се събира пет пъти и на след петото последно заседание не излезе с никакъв доклад или препоръки. Точка по въпроса. Тоест, имаше разисквания, но безплодни. Членовете на работната група не се съгласиха по никакви изменения към закона за образованието. А от това проистичат редица дискриминационни последици. Няма да навлизам в, правописа на имената. Радвам се, че колежката няма нищо против 11 член от рамковата конвенция. И по всеки доклад, който Литва представя по този въпрос, тя бива критикувана. Обещава да коригира нещата, но тези обещания не биват изпълнявани. Като имаме предвид всичко това, госпожа председател, искаме да подкрепим предложението на вносителят на петицията, в което се иска Европейската комисия да подготви нов отговор, нов доклад, който да бъде, да взима под внимание изискванията за опазване на основните права. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Благодаря за вашето подробно изложение. Сега представителя на комисията получава думата. Thank you, Madam Chairman. Благодаря, госпожо председател. Както беше споменато, комисията представи писмен отговор по тази петиция, възоснова на това, което беше представено първоначално. И а, освен това, Съгласно член 285 от договора трябва да се спазват съответните разпоредби. Комисията стигна до заключението, че въпрос, който е повдигнат от носителя на петицията, е извън обхвата. Член 165 гласи, че държавите членки отговарят за образователните системи и за обучението. Това попада в рамка на техните компетенции. В пъти се споменава рамката за защита на малцинствата, Конвенцията за защита на основните права и други. Всички те са от е, извън е, правните компетенции на Европейския съюз и Европейския съюз не може да взема отношение по предполагаемото нарушаване на тези разпоредби. Относно разпоредбите от хартата, такива разпоредби се отнасят до държавите членки, когато те изпълняват европейското законодателство. Аргументите, които бяха повдигнати тук, са нови за нас. Те не са споменати в първоначалната петиция. Член 2, 3, 4 и 5, извинете и 10, разпоредби от а, директивата 2003 от 2000 година. Предполагам, че няма да има достатъчно време да се позова на всеки аргумент по-отделно. Необходим ще бъде правен анализ. За такова кратко време не мога да взема отношение. Но мога да ви дам представа каква би била нашата позиция. Като си има предвид, че има ограничения в разпоредбите, съгласно които Европейския съюз може да вземе отношение. Тук обаче става въпрос за предполагаемо нарушаване на разпоредите от държава членка. Съгласно директивата, която вече споменах, искам да подчертая, че тя се прилага а, само в случаите, когато става въпрос за достъп до а, образование, а не за същността и начина на по който се извършва обучението. Правата на малцинствата като цяло са в компетенциите на държавите членки. Дори от политическа гледна точка, както вие казахте, това е споменато в член 2 и е в рамките на нашия сегашен мандат, но въпреки всичко е извън обхвата на, об, на, областно, извинете, на общото законодателство. Колегата Валеза. Благодаря ви. Петицията, внесена от господин Снарски, засяга много важен въпрос, свързан с дискриминирането на полския език и съответно полското малцинство в Литва. Това е най-голямото малцинство в Литва, полското. Разбира се, това се отразява негативно върху полските училища. Освен това и ам, липсата на възможност да се изписват ам, имената на, на полски в Литва също е проблем. Разпоредбите в тази област не трябва да бъдат оставени изцяло на компетенциите на държавите членки. Има, фун... има основни права, основни свободи в рамк на Европейския съюз, а именно някои от тях са свободното придвижване на гражданите и възможност да ползват родния си език. Аз подкрепям петицията, петицията. Искам да задам няколко въпроса на господин Снански. Бил ли сте в Литва? Ставал ли сте свидетел на тези а, проблеми? Дали някога сте бил подложен на, на дискриминация въз основа на вашата националност? Може ли да кажете нещо за правата на малцинствата в Полша? Например, Кашубското малцинство и Литовското малцинство в Полша. И имате ли ам, а, определени примери, свързани с дискриминирането на литовци в Полша? Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Е, чета какво гласи петицията на господин е, Снарски, а именно, че има системно нарушаване на човешките права от страна на държавата членка. Ограничено е свободното придвижване на е, гражданите и, и други безсмислици без коментар. Но това, което беше интересно днес е, че не само Литва е най-лошата държава от Русия до Германия. Но Европейската комисия също е лоша. Е, сега, тук виждаме и бележките изпратени до членовете. Политиците обвиняват Литва, че нарушава човешките права, както казва господин Снарски като експерт. Тук не става въпрос за полската образователна система, а става въпрос за а, образованието в Литва за всички малцинства. Руски, белоруски малцинства не са се оплаквали. Сега, както казва вносителя на, на петицията, промяната в закона за образованието ам, нарушава правото на представите представители на полското малцинство да се обучават на полски. И след две години предмети като история и география – ще бъдат преподавани на официалния език. След две години. Е, това не би трябвало да е проблем за учениците да получат своето образование. Правото за изписването на имената им на родния им език. Това също е споменато в петицията. Друго, което е включено в резюмето на петицията. Официалният език трябва да бъде използван при преподаване на предмети като история и география, което ще доведе до затварянето на полски училища. Защо? Защо преподаването на предмети като география и история ще доведе до затварянето. Може да доведе до намаляване броя на учениците, ако тези предмети се преподават на официалния език и по този начин ще доведе до затварянето на училища. Намаляването броя на учениците а, означава, че намалява любовта между съпругите и съпрузите. Това е една ситуация, която все по-често се среща, за съжаление. И ако се затварят училища в Литва и в Польша, се затварят училища. защото просто има по-малко ученици. Но броят на учениците не зависи от това дали география или история ще се преподават на един или друг език. Не разбирам защо господин Снарски е подписал такава несериозна петиция. нещата са а, преувеличени, фактите са а, неправилно изложени. Моля ви, не дайте да губите време с такива доку- документи. Мисля обаче, че а, за години напред нещата ще си продължат така, ще се внасят а, такива текстове. Литва може да бъде обвинявани от комисията и от а, Международния съд, но но няма никакви нови заключения. Може би те самите са объркани и се опитват да атакуват Литва на всички нива на европейското сътрудничество. Това е погрешно. Е, това е погрешен подход, не само от страна на поляците, но от страна на останалите държави членки. Тома Серски. Е, значи, pirmininkė. поне pirmininkė. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, дами и господа, Трудно е да коментирам това, което беше казано от колегата преди мен. Но когато член на комисията не дава възможност на другите да очертаят какви са проблемите, да говорят за тях. Проблемите са свързани не само с образованието на етническите малцинства. Проблемът съществува. И този проблем се е засилил след присъединяването ни към Европейския съюз. Това е парадокс, защото етническите малцинства – участваха ентусиазирано в референдум, организиран за присъединяването ни към Европейския съюз. Избирателната активност беше много висока, всички гласуваха за и след като се присъединихме към Европейския съюз, всички проблеми се струпаха на главата ни. Не само проблеми, свързани с образованието. През 2009 година законодателството, свързано с малцинствата, беше премахнато, отменено има много държави, които нямат законодателство за малцинствата. През 1971 година, когато моята държава спечели своята независимост отново. Ние протестирахме тогава срещу режима и в крайна сметка ние спечелихме нашата свобода. Поляците подкрепиха също освобождаването на Литва. Знаем какви бяха събитията през януари, но тогава имаше прекрасно законодателство за малцинствата. Това го знае и моят колега господин Лансбергес, който беше председател на Висшия съвет по това време. Същата политическа група, към която принадлежи господин Ламбергес през 2009 година, след като се признихме към Европейския съюз, отмениха това законодателство. И сега ние нямаме тези права, правата, за които се борихме така ожесточено. Хората, които ням... хората, които използват родния си, майчения си език в обществото, са наказвани. Според законодателството, което беше отменено през 2009 година, етническите малцинства в някои региони наброяват до 80% от населението. Представете си, имаше 40 общини и в някои от тях – 80% от населението спадаше към малцинствени групи и те нямат право а, да бъдат а, нямат право а, на това имената на улица да бъдат изписвани на майчения им език и са били глобявани, когато са използвали майчения си език в а, общественото пространство. 500 е, 500 единици от местната валута е, е глобата за това. Същия проблем е свързан е, с изписването е, на личните и фамилните имена. Никой няма право да слага такива ограничения при изписването на имената. През 1981 година, по времето на Съветския съюз, аз отказах да получа съветски паспорт. Дойдоха при мен а, милиционерите и казаха, не може така да не приемате паспорт. Аз казах, да, но това не е моето фамилно име, което е записано в паспорта. По време на тоталитаризма аз успях да убедя а, системата и да убедя властите, че трябва да изпишат фамилното ми име на майчения ми език. Но сега това не е възможно. На 17 март имаше протест. Около 10 000 души излязоха на улиците. Имаше представители на ам, профсъюзите в областта на образованието. Тук не става въпрос, че хората са против Литва. Те са против управляващото ам, управляващото мнозинство. Иначе и самите литовци критикуват е, образователната система и промените въведени в нея. Съжалявам, че ви прекъсвам, каза председателя, но е, времето ни изтича и няма да можем да се спрем на другите петиции, внесени от други граждани. Госпожа Елкан. Е, аз смятам, че ако твърденията, а ние не знаем, защото виждаме колко противоречиви са информациите от двете страни. Но първо ще кажа, че дори ако не приложим процедурата за нарушение, наше абсолютно право е да се занимаем с този въпрос. Но това е първо. Второ, дали е поставен в съвета на Европа? такъв въпрос, който опира до човешките права, защото това е, е типичен въпрос за съда по човешките права в Страсбурга. Искам да чуя дали така стоят нещата. И само ще добавя и после ще спра, че няколко пъти сме имали дискусии с руските малцинства в балтийските е, държави, които изпитват още по-тежки проблеми. И затова смятам, че е правомерно тук да разгледаме такъв един въпрос. Но на първо място, коя е истината? Благодаря, госпожо Олкен. Господин Лекутко. Огромен е този въпрос, но аз ще кажа нещо, което е доста показателно. Госпожо председател или който и да е от колегите, представете си, че внезапно се озовете в а, една страна, в която един ден името ви не е това, което, както сте го писали, има дълги години името на, на вашите родители, на деди, това приемливо ли? Не, не е приемливо. Благодаря, колега. Господин Валиан. Госпожа Валиан, извинете. От една страна, съвсем очевидно за всички нас е как държавата променя това как държавата променя закона за образованието е национален въпрос и не сме ние, които ще а, съдим. Но дали е Литва или някоя друга държава, или е полско младсинство, или друго младсинство, въпросът си стои и винаги ще си стои. И основният, първоначалният въпрос е на кой език да учат история и география дали на езика на мълцинството или на официалния език на държавата. Това са въпросите, които не са а, конкретни само за този случай, а на всички държави, в които има мълцинства. Затова трябва да сме много внимателни да не произнасяме присъди по положението, а да знаем какви са фактите. Да, мълцинствата винаги излизат с по-емоционални претенции, но в Европа, Европа държавите са държави с правов ред и въпросът трябва да се реши, но не емоционално да се види дали се спазват законите, дали държавата а, има прерогативи да въведе именно такъв образователен закон. Благодаря. Новски. Благодаря, госпожо председател. Тук говорим за проблеми, които произхождат от новият закон за образованието в Литва. Мисля, че най-важното нещо обаче е са нивата на а, а нивото или а, матурата след завършване на гимназия. Един и същи изпит за всички училища и за училищата, основните, държавните и тези на малцинствата. Такива е, изпити са съществували, но поради учебната програма в последните 12 години, а ние говорим за такъв един период, литовски не е бил так, преподаван така широко, както. А сега нещата отиват към едно стандартизиране. Но и учениците обаче са изучавали литовски само 3 години, а не 12 години. А, и ето откъде произхождат а, несправедливостите. Мисля, че нещата трябва да се преструктурират, защото сега, така както стоят нещата, не са правилни. Аз съм се занимавал с взаимоотношенията Литва-Полша и проблемите дълги години. Що се отнася до оправданията, правителството казва, че се провели изследвания и представители на младсинствата са запитани Смятате ли, че лошото опознаване на литовски ви пречи на заетостта? И 40% отговарят да, да. Ако не говоря на официалния език, ако не владея добре, ще имам проблеми с намиране на работа. Вторият въпрос беше, вие самият. Сблъсквали ли сте се с проблеми, т.е. да не можете да намерите работа поради недоброто владеене на литовски? Само 3% казаха да. А обаче литовското правителство дава като доказателство с по-високия процент, само първия отговор. И ето ви подвеждане на европейската общественост. Казва се, че всичко това се прави в полза на всички граждани на страната. Се оказа, че всъщност само 3% имат такъв проблем. Канайде, благодаря госпожо председател. Литва гледа на националните малцинства като неразделна част от културното си наследство и спазва международните си задължения така както каза и комисията. Създадени са образцови условия за образование на полските граждани. И това бе признато и от официалните власти в Полша. Образователната реформа в Литва облагодетелства всички ученици, независимо от тяхната националност. Такава реформа е проведена в много държави, включително и в Полша. Литва е единствената страна в света, която дава възможност на полски, на поляци да учат родния си език, както бе казано, на всички нива. Дали има наистина нарушаване на човешки права, когато се дава възможност на малцинствата да овладеят официалния език перфектно. Господин Колоновски каза, че нямало проблеми за онези, които не владеят чудесно литовски, да си намерят работа. Трябва да кажа, че това, което господин Томашевски вече изрази, е един политически въпрос. Че той е против сегашното литовско правителство. И ако продължим с, по въпроса за образователния закон, бе създадена работна група, това бе казано тук, имаше предложение от литовска страна и бе обсъдено с нашите полски колеги да се въведе този преходен период за повече не от 2, а от 8 години. И не знам защо още не е подписано. Министърът на образованието на Литва каза на Кнут Волаби за комисаря по националните малцинства на Организацията за сътрудничество и развитие в Европа, че преходният период ще бъде предоставен на завършващите училища в, а, от националните малцинства на изпитите по литовски язик. И този преходен период може да продължи чак докато сегашните първолаци завършат гимназия. Искам да попитам как господинът, който внос, внася петицията и споменава дългата история и е общата история, защо ви питам, говорите такива несправедливи неща? Благодаря. Господин Соник. Благодаря, госпожо председател. ще се позова на казаното от представителя на комисията. Един егалистичен подход към проблема. Това не е нов проблем. Дълги години поляците, които живеят в Литва, се оплакват. Оплакват се от дискриминация. Аз мятам, че Европейската комисия трябва да се опита да смекчи такива спорове между държави членки. И смятам, че Европейската комисия трябва да стане посредник в тези диспути, доколкото и е възможно. И да не се прикрива за сухи членове и цитати от различни разпоредби. Намерението за създаването на Европейския съюз беше държавите членки да съвместно да съществуват в хармония, да се избягва връжда и дискриминация. Ако има съмнения, нека се запитаме защо съществува Агенцията за основни човешки европейски права. Защо да не се обърнем към тази агенция, да разгледа въпроса, да изслуша двете страни и може би, може би да изготви един доклад, който да предостави база за една оценка, която да не удовлетвори напълно всяка страна, но може тогава нашата комисия да прокара резолюция на базата на такъв един доклад. Господин Босинаро, последен оратор. Благодаря, госпожо председател. Първо, смятам, че въпросът е много, има силен емоционален а, заряд. Това са деликатни въпроси, защото се отнасят до национална идентичност и понякога се получава конфликт между тези идентичности, и той може да прерасне в открит конфликт, както сме били свидетели в Европа в миналите години. Става толкова емоционален, толкова а, чувствителен, че смятам, че нашата комисия може да го обсъжда сам след като се направи оценка. Единствената оценка, която аз си представям, е тази, която са направени от Върховният комисар по човешките права съвет, оценката на съвета на Европа, дали се, до каква степен и дали се нарушава конвенцията за основни права на човек. Защото Европейската комисия не е оборудвана да оценява такъв въпрос, свързан с човешки права, с малцинства, права на малцинства, лингвистични права и така нататък. И тъй като неотдавна бяхме свидетели на такъв подобен ситуация относно унгарската конституция и медиите и ни дадаха оценките на съвета на Европа и на а, ОИРС, ние помолихме двете организации да оценят ситуацията и да кажат какво може да се направи. И след това да се предприемат нови стъпки. To judge the case and to... Иначе е трудно да се реши коя от страна е права. От моя опит като румънец, а, когато има нарушаване на, чове... на правата на малцинствата, може да се взриви напрежението и да се насочи от другата страна към по-голяма агресивността. докато трябва да се върви в посока, която да бъде от полза и за двете страни. Затова призовавам госпож... ви, госпожо председател, да се обърнете към двете организации, да направят оценка на правната ситуация и как се прилагат законите, дали има нарушение или не. И тогава комисията евентуално може да реши на базата на тези две е, оценки. Иначе комисията ще ни каже, че това е въпрос е, на субсидиарност, субсидиарност е, и ще се превърне всичко в една безкрайна сага. Of Europe to assess the situation because the situation пак повтарям, нека двете организации да направят оценка. Защото в, в някои държавите членки има проблеми с граждани, кои, на които се отказва правото да имат национален паспорт на, на родината си. И за това е важно Европейският е, парламент и Европейския съюз да действа в името на нашите ценности, а да не възприема едностранен подход. Благодаря, господин Бустинар. Арио пер две минути пер ле реплике. Аз ще дам думата на вносителя на петицията за две минути. Трудно ще ми бъде за две минути а, да отговоря на всички въпроси, които бяха повдигнати. Става дума за два документа. Единият е моята петиция, а другият е докладът на комисията. Никога, никога не съм заявявал в моята петиция, че става дума, че броят на полските ученици ще намалее поради ограниченията върху налагане на полските училища. В петицията също използвам понятието права на човека. Това понятие се използва много пъти но комисията в своя отговор не го споменава изобщо това понятие. Искам сега да се обърна към господин Лансбергис. Уважавам ви, господине, за това, което сте направил за Литва. Но моля, отнасяйте се срещу с мен като към европейски граждани не се обръщайте към моето правителство. Моята петиция не е правителствен документ, тя е петиция на европейски гражданин, който моли за помощ, моли за солидарност. Разбирам е, срещу какво говорите. Ето, вижте моята кореспонденция с секретарятът. Мисля, че секретарятът му даде до гуша от мен. Но трябва да кажа, че има извращения, има неточности и искам те да бъдат изяснени. Моите искания обаче бяха пренебрегнати. Моля, погледнете още един път моята петиция и доводите в нея. Искам да благодаря на господин Валенса за неговата подкрепа. Да, аз съм дискриминиран, госпожо Пространство, и вие сте дискриминирана. Литовските медии, когато говорят за тази петиция, казват, че вашето име е Макони. Няма да се познаете, ако погледнете как, как се а, изписва името ви в а, медиите. Ако отида в гробището в Вилнус, трябва да кажа, че моето културно наследство не се третира по същия начин, както литовското. Съгласен съм, че многокултурна Литва може да бъде една прекрасна страна членка, че сътрудничеството помежду ни може да бъде великолепен пример за Европейския съюз. Аз съм във връзка с редица неправителствени организации в Литва и другата, с фондации, които подкрепят поляците в чужбина. Има две неправителствени организации в Литва, и пред мен са техните доклади. Те потвърждават нарушаването на човешките права в Литва. През 1977 година имаше съвместно изявление на съвета и комисията, в което се казва, че човешките права, правата на човека са неразделна част от европейското законодателство. Те са част от европейският закон. Всеки ученик знае това. Това е азбучна истина. Времето ми изтича, но в заключение искам да кажа, че моята петиция представлява зов на европейски гражданин, който моли за помощ. Моли за помощ другите европейски граждани. Господин Валенса ме пита, какво очаквам? Нека се опитаме. Може би можем да приемем резолюция в която се призовава страните членки да отделят специално внимание на правата на човека. Защото Европейската комисия не отговори на моите въпроси. Искам да задам въпросът още един път. Членовете на, а, на Европейския съюз имат ли задължение да зачитат правата на човека или не? Често приемаме резолюции относно правата на човека в трети страни но съгласно неотдавнашните данни, полският език, лит, литовският език се въвежда в много а, в полски общини. Германски, немски също се използва. Необходимо е на, на моята петиция да обърнат внимание и други комисии на Европейския съюз. Аз призовавам за внимание, призовавам за съчувствие, не като правителствен представител, а представител на европейското гражданство. Давам думата на господин Кашман за една минута, по изключение. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, че дойдох толкова късно, но бях но другаде, за да гласувам. Приветствам това, което тук що се чуи. От гледна точка на а, Великобритания, трябва да кажа, че ако полските пилоти не бяха в нашите военно-въздушни сили по време на Втората световна война, щяхме да дадем много повече жертви. Именно понятието солидарност, понятието за универсалност на човешките права трябва да а, бъде взето предвид. Затова призовавам тази петиция да бъде оставена отворена когато става дума за правата на човека, трябва да отделим цялото си внимание на това, което очаква носителят на петицията. Аз не знам какво той очаква, но ще ви кажа аз какво а, а, очаквам. Очаквам след това той да влезе в политиката. Благодаря ви, колега Кашман. Вие не чухте останалите а, разисквания. Но колегите единодушно поискаха тази комисия да бъде оставена отворена. Ние ще продължим да разискваме този въпрос. Представителят на Европейската комисия също така добави, че разполага с нова информация, представена днес. И по тази причина комисията ще добави още нещо към своя отговор. Трябва да подхождаме към въпроса много внимателно, да разгледаме всички данни, с които разполагаме, всички доказателства, всички свидетелства. И затова ви призовавам пращайте всички документи, с които разполагате. Мисля, че това е възможност за нашата комисия да отбележи напредък. в разбирането си и в нашето мислене за хартата на основните права относно нашите правомощия и а, отговорността ни да защитаваме правата на човека. Благодаря на представителите на, от Полша и Литва за техния принос. Знам, че може да разчитаме на вас за допълнителна информация. А сега, нека преминем към следващата петиция. Темата е различна. Става дума за здравеопазването. Това е петиция 660 от, 200, от 2011 година, внесена от Ана Спира с полско гражданство. Тя е тук, ще й дам думата, за да представи петицията. Szanowni członkowie Komisji Petycji, szanowni почитаеми дами и господа, членове на комисията. Това е синът ми, Оскар. И искам да ви благодаря за дадената ми възможност да представя моята петиция за а, а, стандартите, а, свързани с бременността и раждането. Искам да говоря по един много важен много важен въпрос. За всеки родител най-важно е здравето на децата му, но над 18% от новородените се нуждаят от кислород, 10% се раждат преждевременно, около 2% от новородените не тежат повече от 800 грама. Този проблем се увеличава. Е, поради е, причина са инфекциите, изкуственото осъменяване, е, пушенето, алкохола. Сина ми Оскар сега е на 13 е, години. Той се нуждае от грижи 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Е роден, роден е в полска болница. преждевременно се роди грижите, които му бяха предоставени, не бяха на ниво и а, неговото развитие бе забавено. А, боя се за неговото бъдеще. След като аз умра, кой ще се грижи за него? И за това се боря за по-добри грижи в, а, а, след родилния период. Всяка година има 500 хиляди преждевременни раждания, недоносени деца. Ако има по-добри грижи, ще се избегнат, ще избегнем загубата на хиляди животи. А иначе, хронични заболявания, епилепсии, говорни дефекти. Всичко това е резултат. А, резултат са и депресиите, и болестите на уродителите, неефективност на работното място, от което влияе върху економическото а, състояние на страните. Майките не са в състояние да работят, а това влияе върху доходите на семействата, но също така струва скъпо на цяла Европа и на европейската здравна система. Това е предмет, който влияе върху живота на обществото. Госпожа Мада, която, която представлява Европейската фундация за недоносените деца, ще представи цифрите. Но трябва да кажа, че дълбоко съжаление, че след 12 години още много ясно си спомням травмата а, на, моето, нараждането. не знаех, че след Цезаровото сечение детето ми, което беше родено, не беше, не дишаше. Ако грижите, които бяха положени за него, бяха по-добри, той можеше да бъде едно щастливо дете. Както казах, за него трябва да се грижим 24 часа на ден. Всеки ден. Това не е лесно за нашето семейство. Много майки остават самотни по тази причина. Много от тях страдат от депресия. И като такава майка. Като представител на тези майки искам да ви обърна внимание на този проблем. Има много експерти, които са говорили по този въпрос, които са направили препоръки а, за а, грижите за преждевременно родените деца. А, но тези грижи че са недостатъчни поради това, че няма законно изискване спрямо тях. планират се цялостни насоки, в, за да може всяко дете да получи необходимите грижи, независимо от това в коя страна или в коя болница се ражда. Това е не само полски проблем. Искам да подчертая тук, че подобно действие е необходимо, за да се въведат подобни високи стандарти на здравно обслужване в целият Европейски съюз. Необходими са ни общоевропейски стандарти за грижа на, за преждевременно родените деца, за да може да им дадем по-голям, по-голям шанс да бъдат щастливи. Съжалявам, че говорих бързо, съжалявам, че говорих малко по-дълго. Извинете ме сега ще дам, а, ще помоля госпожа Канада да а, а, каже това, което има. Давам ви думата, казва председателката. Ще говоря на майчиния ми език, защото съм а, притеснена и мисля, че ще е по-добре да се изразявам народния ми език. От 2008 година съществува Организацията за подпомагане на майките ние се опитваме да изготвяме а, е, препоръки, но в крайна сметка имаме нужда от е, вашата подкрепа, така че тези неща да бъдат реализирани на европейско ниво. 5 милиона деца се раждат годишно, 2 милиона от тях 2 милиона в допълнение имам а, е, предвид а, са мъртво родени. 90 хиляди деца имат увреждания, когато дойдат на белия свят. 500 5000 деца се раждат всеки ден преждевременно. В Австрия няма едина система за регистриране на тези деца. В някои страни те се регистрират като абортирани, като преждевременно родени. не всички деца се регистрират по съответния начин, така че ние да знаем точно с какви данни разполагаме. През 37-та седмица нещата са много важни. Тогава става ясно дали детето ще бъде родено мъртво, дали ще бъде родено с увреждания. Много е важно а, грижата за бебета, които са родени преждевременно, да е на високо ниво, да се осъществява от високо квалифицирани кадри. В крайна сметка имаме само един дроб, един мозък, едно сърце. И е важно тези органи да функционират нормално, така че децата да могат да оживеят. И от друга страна, здравето зависи а, от това дали децата ще бъдат родени нормално, дали ще бъдат родени здрави. Виждате тук разликата между страни като Германия и Австрия. Виждаме какви са цифрите и в северните държави. Там има много високо качество на предоставяне на грижи за преждевременно родени деца. Там нещата стоят много по-добре, колкото в останалата част от Европа. Някои а, казват, а, че пушенето, алкохола и ам, наркотичните вещества водят а, до увреждания. Ам, ние искаме да бъдат въведени европейски стандарти, така че майките да бъдат информирани за вредите от тези навици. Има големи осложнения, свързани с липсата на кислород. Това може да доведе до целебрална парализа, до ментални увреждания. Но освен това, това може да доведе до хронични увреждания, защото сърцето и дроба не са а, добре развити, което може да се отрази в последствие върху здравето на, а, на децата. При 10% от преждевременно родените а, деца има голяма опасност да имат увреждания. Разбира се, неправилното лечение на децата води до голяма степен на стрес за тях. Когато лечението не е адекватно. Виждаме какво се случва. За съжаление и госпожа Спира отличен опит, от горчив опит, знае за какво става въпрос. Така че нека се борим 10% от новородените да имат по-добри шансове за, у... за улице, у... оцеляване няма достатъчно стандарти в европейски мащаб. Да, децата се слагат в ковиози, но не се е, регулира снабдяването им с кислород, а това трябва да, да се контролира, защото може да се стигне до ментални увреждания. Това, че децата нямат тесен контакт с родителите след раждането, може да доведе до проблеми също така в по-нататъчното развитие на децата. Това ще доведе и до големи разходи също така. Преждевременно родените деца могат да имат проблеми след това в училище, може да имат проблеми в социалното общуване. Има проучване, проведено в Обединеното кралство и то показва, че разходите могат да бъдат намалени, когато преждевременното раждане се се отмени с една седмица. всяка таблица показва за какви допълнителни разходи става въпрос, когато детето е родено преждевременно и деца и в 37-та седмица и по-рано. Семейството и обществото също са подложени на натиск. Родителите не могат а, да работят. Много такива семейства родителите се разделят. 10% от бебетата са преждевременно е, родени. Какво означава това за обществото, ако трябва да се а, е, поемат допълнителните разходи за опазване здравето на тези деца? Съществува голям риск, свързан с иммигрантите в е, нашите държави. При тях е, риска е свързан с това, че хората не говорят е, официалния език, не могат да бъдат информирани. Важно е какъв език се говори в съответната държава. Дали ам, дали става въпрос за мъж или жена, от всички това, всичко това зависи ам, дали преждевременно роденото дете ще живее нормално. Моят син беше а, е, роден а, 515 грама. На едната е, снимка сме на гроба на дъщеря ми, която нямаше шансове да оживее, защото няма стандарти стандарти а, за оказване на здравна помощ на преждевременно родени деца. Благодаря. Комисията има думата. Ако обичате да сте кратки. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа. Функционират се? Ich werde mich sehr kurz halten. Съвсем накратко. Първо искам да да кажа, че влизам в положението на госпожа Спира. Ситуацията наистина е много тежка, но съжаление комисията има ограничени правомощия в областта на здравеопазването. Комисията може да предостави информация. Това се и прави. Организацията на госпожа Мада се занимава с различни проекти, които са финансирани от Европейската комисия. Тази информация се е, използва широко обхватно. Тези проекти и тази информация е предоставена на държавите членки, но дали е, държавите членки ще използват тази информация е друг въпрос. Европейската комисия не може да да повлияе този процес. Комисията, извинете, държавите членки имат възможност да се позват на тази информация, да я използват, но дали ще го правят, това вече е а, тяхно решение. Колегата Соник. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че Високо оценявам усилията на госпожа Спира и госпо... госпожа Спира като майка. Освен това, оценяваме нейните усилия за въвеждане на стандарти за оказване на помощ на преждевременно родени деца. Освен това, смятам, че е, всяка държава членка трябва да има задължението да въведе такъв род стандарти. Много се каз... беше казано за разходите. Искам да попитам госпожа Спира. Смятате ли, че ем, проблемът е финансов и че въпросът свързан с финансирането е по-важен? Каква е вашата гледна точка? Колегата Валеза. Благодаря, госпожо председател. Петицията на Ана Спира, свързана с завеждането на едини стандарти за предоставяне на грижи за преждовременно родени деца. Следя тази тема с голям интерес. Проблемите, включени в тази петиция, са много важни. Това, с което се занимаваме тук, е липсата на достатъчно законодателство в тази област. Имам предвид стандарти в здравеопазването. Това, че няма ам, достатъчно инфраструктура, достатъчно а, техно, технологии в тази област. Трудно е да се каже дали а, медицинския персонал, а, дали здравните заведения са достатъчно оборудвани, достатъчно компетентни, имам предвид лекарите, за да окажат съответните грижи. Подкрепям госпожа Спира и смятам, че в Европейския съюз трябва да има разпоредби, разпоредби свързани с пренаталните грижи. В крайна сметка, здравите европейци ще направят Европа по-силна. Трябва да видим какви ще са тези стандарти, каква форма ще приемат те. И ако тези стандарти са били въведени в миналото, дали вашия син не щял да има по-добри шансове? И към госпожа Надър, какво смятате? какво е вашето виждане за такива стандарти в Европа? Сега няколко въпроси ще задам от името на моя колега, която не може да е тук, но тя ме помоли да задам въпросите от нейно име. Какви са възможностите за промяната на, таке, на такива стандарти? Дали това е възможно? Ам, и какви средства ще бъдат спестени. Никой друг не иска да вземе думата, затова ще дам думата на вносителя на петицията. Първо, искам да благодаря за тези въпроси. Ще се опитам да съм кратка. Относно стандартите и законовите разпоредби. Ако тези насоки имаха правен характер, сега нямаше да стои проблемът свързан с оборудване в болниците, което да спаси преждевременно родените деца. Говорим тук за оборудване в болниците. Но като имаме предвид, че 10% от а, новородените имат нужда от а, инкубатори, имат нужда от допълнителен кислород. Това се случи и с моя син тогава. Той ем, нямаше достатъчно оборудване, той е, не дишаше и болницата не можа да осигури инкубатор. Има ситуации, в които жените не знаят къде да отидат. Те не знаят в коя болница може да има наличен а, инкубатор. Те дори не знаят в някои случаи, че ще родят преждевременно. Това е неприемливо. Има определени насоки, но те имат само препоръчителен характер. А, има и препоръки, свързани с поведението на здравния персонал, но няма насоки, свързани с болничното оборудване. Това е в компетенциите на държавите членки, но оборудването е много важно. Родители като мен трябва да напуснат работа, но и има семейства, които не могат да поемат този товар? Кой ще поеме вината? Кой ще поддържа тези, ще изхранва тези семейства? Кой ще поеме разходите? Европейския съюз трябва да помогне на такива уязвими семейства. Виждаме, че и ръждаемостта намалява в Европа. Родителите не искат да, да имат повече деца. Трябва да има стандарти, по-високи стандарти, свързани с перинаталната помощ. Трябва да се оказва помощ на бременните жени. Трябва да бъдат защитени. Бъдещите майки отговарят за, за своите деца. Но понякога Бременността не може да бъде, извинете, раждането не може да бъде планирано, не винаги може да бъ... майката да избере болница, в която да роди и така нататък. Извинявам се, но е трудно за мен да говоря на тази тема. Благодаря. Мисля, че отговорихте на всички въпроси. Въпреки това, има други въпроси и свързани с тази петиция. Смятам, че тя трябва да остане отворена. Може би комисия трябва да подходи по друг начин. Разбираме какви са ограниченията на отделните институции, но може би трябва да поемем инициатива, инициатива, в която да включим и местните власти. и в същото време да помолим комисията да да включи различните аспекти в своето съобщение. Трябва да даде по-добър достъп на европейските граждани до по-добро здравеопазване. Не трябва да се оставяме изцяло на емоциите, но в същото време трябва вниманието на комисията да бъде насочено и към този въпрос. Ще приключа дебата днес по тази тема, по тази петиция. Благодаря ви още веднъж. Ще поддържаме връзка, за да следим по-нататъчното развитие на тази петиция. Сега следващата точка. Няма микрофон оратора. Бяхме помолени да дадем становище относно правата и гражданството за периода 14-20 година. През последните години бяха регистрирани растящ брой петиции по тези въпроси от граждани, които упражняват правото си на свободно движение. Това са около 25% от общия брой петиции. Новият доклад за гражданство от 2010, както и този, и както доклада от 2010 заключава, че гражданите още се срещат с трудности, когато упражняват гражданските си права. Най-честите оплаквания са излишно бюрокрация, забавене на административното производство при регистриране и издаване на е, свидетелства за пребиваване. Тоест, излишна бюрокрация – неправилно интерпретиране и прилагане на съответните, власти, съответните разпоредби от властите. През октомври 2010 бяха инициирани а, процедури срещу държави членки в тази област. Около 14% от гражданите казват, че не са добре информирани по въпросите за гражданството. Липсвата на информация според гражданите е най-голямата бариера при упражняване на тяхното право на свободно придвижване. Същата липса на информация се отнася и за Европейската харта за основни права. Често не се разбира целта на хартата и ситуациите, при които тя се прилага или е неприложима. Всичко това е в посока създаване на равенство между половете, премахване на насилие срещу жените като един израз на това неравенство – Европейския съюз подписа и конвенцията, ратифицира конвенцията за правата на лицата с увреждания, макар те все още да не са в състояние да се радват пълноценно на своите права. За да сме много ефективни и да поженем добри резултати, правата трябва да бъдат добре познати на онези, които ги ползват и онези, които се възползват от тях да бъдат прилагани последователно в целия Европейския съюз. Това може да бъде постигнато, като се а, провеждат компании за информиране, повиши се обучението и се разшири международното сътрудничество. Съюза трябва да се оборудва а, с аналитична база за подкрепа на законодателство в тази област. Програмата за правото на гражданство от 14-20 година, която е наследник на три предишни програми, означава, че основните права и гражданството са първото важно нещо, борба с дискриминацията, равенство на половете, програма за заетост и социална солидарност, така наречената програма Прогрес, от които се очаква да опростат самото финансиране – и да прокарат път за по-ефикасно и гъвкаво управление на средствата. Означава и по-малко административни процедури, по-прости структури, хармонизиране на правилата. Сливането на програмите цели също да се постигне по-добро разпределение на средствата и а, приоритизиране по най- ефективен начин. Нашата комисия получава значителен брой петиции по отношение на целите на програмата и някои от вносителите посочват колко трудно, труден е достъпа до средствата, особено по национални проекти, представени от малки неправителствени организации. За това едно прозрачно и по-ефективно разпределение на средствата трябва да бъде на разположение не само на ключови мре, мрежи, но и на по-малки организации. Аз очаквам вашите коментари. И не забравяйте, че в случая става дума само за едно становище от наша страна, като комисията Либа е водеща комисия. И срока е 3 май, а приемането се предвижда за юли. За в сесия. Благодаря. Grazie la collega Valean благодаря, госпожо Валиан, за това, че въведахте становището, което е изключително важно за нашата комисия. Аз мисля, че всъщност председателката казва, няма подали заявка да взема думата. И на следващото заседание на комисията, което вие вече споменахте много въпроси, които възникнаха днес на днешното заседание. Ще доразгледаме въпроса. Минаваме на точка доклада относно проучвателната мисия в Берлин. Председателя на делегацията. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Моят е, колега ще говори по този въпрос след малко, но мога да ви кажа това, което сме постигнали до сега. Като си има предвид, че докладът за мисията, подготвен от госпожа Йотова, ние отидахме, опитахме се да създадем един работен документ, а не окончателен документ, който ще позволи на членовете на комисията да усъвършенства документа и той да може да бъде представен на комисията с консенсус. Т.е. търсим компромис по доклада за нашата мисия. Ще го представим на следващото заседание, за да може този документ след това да бъде оповестен. За момента той е а, работен документ. На, работен документ работен документ на делегацията, която направи посещение в Берлин. За момента не мога да ви кажа нищо повече. Няма да ви представяме днес този документ. Просто физически нямахме възможност да го довършим, нямахме възможност да стигнем до компромиса, за който говоря. И в нашата малка работна група остава да съгласуваме на предложенията за изменение, за да стигнем до консенсус. Ще отговоря на въпроси, ако има такива. Не съм очаквал толкова бързо да ми дадете думата. Благодаря. Искам да благодаря на колегата за неговото експозе. Трябва да подходим по начина, по който той ем, описа нещата. Смятам, че Филип много точно описа ситуацията. Освен това и графика ще даде възможност да постигнем целите ни. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря на колегата. Това е правилният подход. Молбата ми е доклада да бъде представен на наше следващо заседание. Очакваме с нетърпение вашия доклад, който можем да го обсъдим в комисията. Но смятам, че вие като група имате нужда от, от повече време. Мисля, че отдавна стои този въпрос и трябва да го доведем до край, възможно най-бързо. Доколкото знам, има някои много смислени предполож... предложения в работния документ, препоръки. Доста време го проточихме. Бостинаро. Господин Бостинаро, госпожо председател, едно изречение сам. Приветствам тази много мъдра идея да седнем заедно, да работим, да постигнем компромиси, които са, благо, които са от полза и за комисията, и за доверието в нашата работа. И този пример трябва да бъде следван в е, бъдеще, за да се предпазим от други конфликти. Е, quindi, riassumendo i vostri interventi, colleghi. За да обобща. Колегата Йотова дойде. Аз току-що се канех да каже, че я няма. Вземете думата. Имате думата. Уважаеми колеги, ще ви информирам за хода на работата по документа от проучвателната мисия в Берлин, свързана с проблеми при разводите при смесени бракове. Дори в случаите на раздял или развод между двама човека от една и съща националност – а, спор за общите деца може да ескалира много бързо. Трансграничните спорове имат особено висок потенциал на конфликт, особено ако един от родителите трябва да се ориентира в една чужда за него правна система или различна семейна култура. Проучвателната мисия е организирана заради многобройните жалби, отправени към нашата комисия във връзка с действията на Комисията по проблемите на децата в Германия. Жалбоподателите се оплакват, че служителите на Югендамт нарушават техните права, както че мерките, които се предприемат, са дискриминационни и произволни и много често се наместват без да е търсена тяхната помощ. Такава мисия е имало и преди нашата делегация през 2007 година. Най-голям брой петиции, получени в Европейския парламент, се отнасят до действия на службите към родители, които не са немски граждани и забраната да говорят на друг език с децата си, освен на немски. В Берлин имахме срещи с членове на комисиите по въпросите на семейството, възрастните хора и младеща, с представители на семейните съдилища, с представители на Югендамт. Кратко време, е, краткото време на мисията не ни позволи да получим изчерпателна информация. С решение на членовете на делегацията изпратихме след това допълнителни въпроси към отговорните немски институции, което забави и подготовката на нашия документ. Имахме няколко срещи помежду си, говоря за членовете на делегацията, имахме, имаме основен текст, на базата на който се опитваме да постигнем консенсус помежду си. Сами разбирате, че темата е особено деликатна. В никакъв случай не искаме да се намесваме в националното законодателство на Германия или да спорваме правото на субсидиарност. От друга страна, бихме искали да изготвим не просто един формален документ, а действително да помогнем на хората, които се обръщат към нас, като техни представители и очакват помощ. Искам да подчертая, че през целия този период на работа на нашата делегация продължава да пристигат писма до нас от граждани, които имат проблеми с службите за младеща в Германия. Вероятно работата ни по този проблем няма да приключи с документа, който ще представим. Желанието ни обаче той да бъде стъп, стъпка в него в разрешаването му. Смятам, че ще можем да изготвим консенсусен текст, който да представим на вашето внимание на следващото заседание на комисията. Благодаря. Quindi, eh... И така на следващото заседание ще се удов... постави за одобрение документа, за одобрение на дневния ред. Господин Вилан, съвсем накратко. Радвам се, че този въпрос отново се обсъжда, действа се по него. Петицията беше определена за приемлива. Граждан на Европейския съюз не трябва да бъдат поставени в неравностойно положение. На второ място, това, че е, не е имало достатъчно време. Многократно казахме, че имаме нужда от а, два дни. Иначе а, първоначалната идея беше само за еднодневно посещение. На трето място това е една а, мисия за установяване на фактите. И а, това означава, че комисията изпраща очи и уши, които да се запознаят с, с ситуацията на място. Когато изпращаме очи и уши там, то и основното звено на комисията а, трябва да прояви търпение а, за това, че а, трябва да има изменения, които бяха да бъдат внесени така нататък. И в крайна сметка комисията като цяло да а, постигне съгласие. А, аз благодаря на господин Вилант, Само искам да подчертая, че това е негово мнение. А, той беше член ексофицио на, на, на тази делегация и не ангажира останалите членове на нашата делегация. Благодаря. one minute. Le document... Документът, както казахме, вече е работен документ. А, и а, този работен документ, а, по който се съгласи мнозинството от онези, които бяхме в Берлин. И в него са множеството от предложенията на членовете на делегацията, която посети Берлин. Това първо. Второ, а, е, искахме а, е, да гласуваме, за да може да бъдем колкото може по-обективни, колкото може по-демократични, когато подготвяме документа. И трето, а, не съм напълно съгласен с това, което предлага господин Виланд. Не знам каква е практиката в случая, но в тази работна група ми се струва, че ние трябва да се постараем да намерим консенсус. А, а, защото когато става дума за консенсус и за компромис, когато го постигнем, той ще бъде представен на комисията и ни се струва, а, че комисията трябва да гласува не само за или против доклада, а, обаче, как членовете на комисията, които не са запознати, които не са работили по, този, по това досие, а, които не са били на място, как може тези членове на комисията за, на, за петициите могат по какъвто и да е начин да внасят изменения към текста, без да имат впечатление от първа ръка, без да са чули с ушите си и видяли с ушите си, както се вижда, видяли с ушите си това, което са видяли членовете на мисията. И с цялото ми уважение към комисията по петициите, трябва да кажа, че когато работната група е, представи консенсусен работен документ, той трябва да бъде прият или отхвърлен, но не може да бъде променен а, от онези, които не са били там. А, времето ни свърши и затова ще трябва да продължим дискусията само на английски, тъй като не може повече да разчитаме на помощта на нашите преводачи. My proposal is, uh, is, is very short and clear. We uh, should make a discussion about this uh, rule in the, in the coordinator meetings because I think we have uh, many fact-finding missions in the next time